Colleagues, we can start. Можем да започнем. Осма точка в дневния ни ред. Гласуването за назначаване на председателя на Европейския консултативен съвет за статистическо управление. Знаете, че проведохме публичното изслушване. След това направихме оценката си, тя е положителна и сега можем да приключим процедурата чрез гласуване възоснова на предложението на съвета да назначим за председател на ЕКССУ господин Марти Хетемаки. Обръщам се към колегите. Нека гласуваме с вдигане на ръце. Кой е за назначаването на господин Хетемаки? Кой е против? Въздържали се? Решението е положително. Благодаря ви. Трябва да поздравим и господин Хетемаки. Девета точка. Обмен на мнения с господин Московиси относно проекто бюджетните планове на Комисията за държавите в еврозоната. Има 16 държави в еврозоната. Ще разговаряме за тях, ще разговаряме и за прегледа на пакета от 2 и от 6 предложения. Освен това знаем и съобщението на комисията за най-доброто използване на гъвкавостта. Това ще бъде представено през месец януари, както беше посочено по-рано днес. Мисля, че проведения дебат по годишния обзор на растежа очерта една много добра стратегическа рамка. Струва ми се, че и становището по проектобюджетния план е елемент от същите усилия. Господин Московиси ще навлезе в дълбочина, ще говори за подхода на комисията към тези планове в рамката на това, което описа комисаря Домбровски, ние преминаваме от консолидация към неутрална фискална позиция. И това е съществена промяна. Въпрос, който със сигурност е интересен и трябва да бъде обсъден. Имаме и различна ситуация в различните държави и членки. 7 имат риск от неизпълнение. Тук трябва да имаме предвид и ангажимента с структурните реформи, както и връзката между фискалната и економическата политика. Така че и това са нови елементи, много интересни. Веднага давам думата на комисаря Московиси. Благодаря ви, господин председател, уважаеми членове на Европейския парламент. Току-що проведохме много интересна дискусия и с колегата Домбровски, и с Мариан Тайсен. А сега искам да поговоря за нашето становище от миналата седмица по съвместното решение на господин Домбровски и на мен за проекто бюджета на еврозоната. Първо, при методиката трябва да се прави разлика между две различни и независими инициативи. Първо, имаме процедурата по пакта от две предложения. В реално време се работи по проектите на държавите членки оценка на бюджета за 2015 година. Както каза и председателя, през месец октомври Знаем, че имаше отхвърляне от господин Катайнен, но сега сме на нов етап на процедурата. Втората инициатива е нещо по-различно. То по-трудно се разбира от някои държави членки. Имаме процедурата за свръхдефицита за 2014 година, с която ще се занимаваме до март 2015 година. Сега нека бъда по-конкретен. При свръхдефицита ще говорим след малко. Има три държави – Франция, Италия и Белгия. Тук комисията в началото на март 2015 година ще разгледа как изпълняват пакта за стабилност и расте Ще се видят различните елементи по бюджета 2014 година с оглед на ефективните действия. Също така е необходимо да се финализира бюджета за 2015, да се види дали структурните фондове са достатъчни и дали държавата провежда структурни реформи. Искам да ви кажа, че тези три държави членки поеха ангажимент на най-високо ниво на изпълнителната власт. Те ще използват структурните фондове в името на растежа от началото на 2015 година. Това би довело до растеж и в средносрочен план трябва да се отрази на публичните финанси и тяхната устойчивост. Този подход гарантира последователност и доверие. От една страна, комисията много внимателно прилага правилата спрямо държавите членки. Дължа да го подчертая. От друга страна е необходимо да се отчита направеното и през 2014 година. Все още тук нямаме всички данни. Комисията излиза със становище за 16 държави членки но сега нека поговоря какъв е целият портрет, тъй да се каже. Анализът показва, че има пет държави, които изпълняват пакта. Германия, Ирландия, Люксембург, Холандия са сред тях. Същевременно имаме и механизма за ранно предупреждение. Виждаме, че е необходимо да има повече инвестиции, да има бюджетен марш и привличане на публичните средства. Има четири държави, които представиха проекти, отговарящи на условията. Същевременно при седем държави Белгия, Испания, Франция, Италия, Малта, Австрия и Португалия – съществува риск за неизпълнение. Бюджетния план за Испания и Португалия, например, е свързан с из... изгледи за сериозен свръхдефицит. За Франция данните показват стабилност до този момент. Но съществува и риска да не са изпълнени всички изисквания и тогава ще трябва да се прибегне към корективните мерки по пакта за стабилност и растеж. Белгия и Италия са в различна ситуация. При тях сме на превентивен етап по отношение на пакта. Имаме и публичното задлъжняване, което е доста силно изразено. Ето защо призоваваме властите от 11 държави членки да предприемат необходимото на национално ниво, за да може бюджета им 2015 година да отговаря на пакта за стабилност и растеж. Това в резюме е нашето мнение. По проекто бюджета ние ще представим своя анализ на ситуацията и изгледите за еврозоната по отношение на бюджета и одобрения бюджет. Ще говорим за политиките и бюджетния надзор. Имаме макроекономически политики, пригодени към контекста към днешна дата. Така или иначе, проект на бюджетните планове показват, че имаме намаление на баланса в еврозоната, спад под под 0,3% от БВП през 2014 година. Агрегатен дефицит, който ще се увеличи на 2,6% и 2,4% съответно 2014-15 година а, съотношението към задлъжняването няма да бъде променено. Очакваме 92,5% от БВП. Благодарение на миналите усилия, както и вие казахте, господин председател, имаме обща агрегатна фискална политика, която е адекватна има и баланс между изискванията за устойчивост, задлъжняването на високо ниво и цикличните проблеми, свързани с ниския растеж, както и ограниченията по монетарната политика. Така или иначе, плановете за оценка потвърждават факта, че някои държави членки не изпълняват своите ангажименти по пакта, докато други преизпълняват тези задължения. Ако искаме неутрална фискална позиция в еврозоната, съответно някои от държавите ще трябва да изпълнят задълженията си по пакта. И е и ясно, че е необходима координация на економическите политики и плановете за инвестиции в Европа, нещо, което бе представено на 26 ноември. Това по становищата и по глобалното оценяване. Сега няколко думи по друга тема, обсъждана от вашата комисия прегледа на економическото управление – Мината седмица направихме оценка на изпълнението на пакета от 6 и две предложения. Економическата и финансова криза показа сериозни слабости в економическия и паричен съюз. Госпожа Берез го посочи в работен документ, свързан с този преглед на економическото управление. Бяха предприяти много впечатляващи действия – с оглед на постижимото преди няколко години. Беше създадена стабилна защитна стена, Европейския механизъм за стабилност, Банковия съюз, за да се спре фрагментирането. С други думи, беше усилено економическото управление и бюджетната координация. Пакетите от 6 и 2 предложения със сигурност бяха свързани с разширяването на приложното поле, с включването на макроекономическите дисбаланси. Има и правови изисквания. Комисията направи своя преглед по новите инструменти – но се предвижда и клауза за преразглеждане. Тя изисква да се види доколко е ефективно регулирането. На второ място, доколко тези норми наистина водят до по-добра координация на економическите политики. И на трето място, доколко имаме изтойчива економическа конвергенция. Тъй като не е минало много време, откакто новата система за економическо управление влезе в сила, няма как всичко това да бъде оценено в дълбочина до сега. Някои идеи все още не са подложени на проверка. Освен това, имаме и специфични економически условия по време и след тежката криза – За това ние по-скоро обръщаме внимание не толкова на миналото, колкото на новите инструменти. Фискалния надзор и рамката за работа с държавите членки, в които има трудности при краткосрочната стабилност. Реформата по пакета от 6 и 2 предложения – допринесе за по-доброто економическо управление, фискалната консолидация и справенето с дисбалансите на макроекономическо ниво. Нека ви напомня, на 4 ноември въпросът се обсъди в комисията ЕКОН. Има какво да се подобри. Системата е доста сложна. Например, има дублиране на инструменти. Освен това, някои от самите инструменти са твърде сложни. би трябвало да се помисли и за по-голяма прозрачност, както и чувство за отговорност при изпълнението на тези политики и изпълнението на реформите по европейския семестър и МИП. Също така трябва да сме сигурни, че има по-добра легитимност, по-добра отчетност, че се работи с заинтересованите групи и че те самите поемат по-голяма отговорност. Разбира се, тук се включва и Европейския парламент, който е гарант на демократичната легитимност. Съжалявам, че се разпрострях толкова надълго, но така или иначе ние сме в началото на диалога и дебата. В този дух мината седмица се срещнах в Страсбург с вашия докладчик и докладчици в Сянка именно по този въпрос. Нека ви уверя, че ние винаги сме готови да разговаряме с Европейския парламент да се вслушваме във вашите мнения и да прилагаме подхода на два етапа. Да представяме първо доклада, който е по-стеснен, по-фактологичен и след това вече по-задълбочения доклад. Благодаря. първи оратор по 5 минути на въпрос и отговор. Маркус Фербер има думата. Комисар. Е, Благодаря. Благодаря, господин комисар. Аз имам няколко въпроса. Най-напред, с заостренето на шесто пакета и двупакета, тук имаме една процедура, която наложихме от страна на парламента. Направихме го, защото имахме доверие в комисията, защото смятаме, че тя е, ще накара държавите членки да спазват правилата. Е, предишният ни опит от предишния пакт за стабилност и растеж беше, че държавите членки е, по принцип си тълкуваха правилата. И когато имаше нужда от политически решения, то съвета по финансовите въпроси трябваше да гласува против автоматизма на комисията. Сега аз препрочетох е, пакетите и видях, че срокът е заложен за март месец. И моят въпрос е, защо правилата са размекнати. Не би трябвало комисията да загърва правилата и да се опитва да а, е, прилага омекотени мерки. Освен това, и бяхме предвидели превенция – за да не се получат проблематични ситуации. Сега моето впечатление при реформите и при, при реформите и при обсъжданията на по-нататъчното развитие на шестопакета и двупакета и имам чувството, че отново става дума за разводняване на правилата. Е, господин комисар, какви са основните мерки и рамковите условия за 2015 година, така че а, държавите членки наистина да бъдат накарани да спазват правилата? Е Въпросите са доста обхватни. Струва ми се, че е трудно да се даде прецизен отговор на общия въпрос. Но комисията така или иначе наистина възприема себе си като пазителка на нормите. И това няма да се промени. Същевременно виждаме, че при някои държави и членки все още не са изпълнени всички изисквания, така че да сме сигурни, че в бъдеще грешките ще бъдат избегнати. Ето защо при три държави членки има известно закъснение в нашите действия. Дава им се отсрочка до март 2015 година. Но разбира се, тази отсрочка не е някакво пропуснато време. Не, държавите членки трябва да направят необходимото и да подходят творчески. Комисията настоява на изпълнението на изискванията. Трябва да се види дали структурните фондове ще бъдат достатъчни, в бъдеще и дали наистина това ще доведе до растеж и по-добро използване на публичните средства. Искам да кажа още нещо. Комисията всъщност започна работа от 1 ноември и държавите членки все още не са запознати с процедурата за 2014 година, която гледа в миналото и постигнатото до сега. По-лесно е да се правят корекции в бъдещето, а не в миналото. Не, че критикувам предходната комисия, но решихме все пак да се даде тази отсрочка, иначе нашите правила ще бъдат изпълнени именно в духа на тези правила, ще продължим да вземаме решения и да използваме всички инструменти на наше разположение, без никакво изключение. Елиза Ферейра, благодаря, че сте днес тук. Имам два въпроса. Първият. Европейската комисия, според мен, не прилага съществуващото законодателство – в регламент 1175 се говори и за превенция и за корективни възможности, предвидени в пакта. Имаме клаузи за бягство, за справяне с извънредни економически ситуации, особено регламента, който цитирах сега. Има три обстоятелства, при които отклоняване от средносродничните цели са позволени. Това са необичайни събития, рязък економически спад и структурни реформи. В пети член на това законодателство се казва, че агрегираните суми трябва да изключват разходите по лихви, по програми на Съюза, където има 50% финансиране от Съюза и промени не по собствено желание, по, плащанията, по социалните плащания. Нито едно от тези неща не бе приложено по време на кризата. А едва ли можем да си представим по- голям проблем от този, който преживяхме. Дори писмото на господин Оли Рен се въвеждат рестрикции в ползването на тези възможности, които не са предвидени в правните текстове. Мисля, че живеем в положение, при което Европейската комисия не прилага законодателството. Готови ли сте да промените това? Вторият ми въпрос е свързан с а, прогнозите. Санкционираме държавите членки или евентуално говорим, че можем да ги санкционираме. А ако погледнем прогнозите на комисията, например за Ирландия, растежът за 2014 година през пролета бе 1,3, есента 2,2. Литва, ще цитираме и така различни членки, Прогнозата за растеж за същата година пролета 3,1, есента 2,5. Люксембург 2015 1,3 пролета, 2,2 есента. Ако погледнем дефицита, прогнозите за него, разликата между баланса по плащанията, т.е. анализа на баланса по плащаните и тези прогнози. Разликата за Испания 1,6, за Франция 0,8, така че огромни разлики при прогнозите. Как можем да имаме солидна система, която да включва препоръки, когато положението е такова? D'abord, sur le premier point. По първия ви въпрос не съм съгласен с вас. Комисията не може да тълкува творчески правилата, нито пък да ги загърбва. Принципно, вие искате гъвкавост в съществуващата рамка. Комисията изготвя съобщение по този въпрос за изключителните обстоятелства. Съобщението ще бъде на комисаря Домбровскис. Знам, че има възможности и е, също така мерки по превенцията, които могат да се изпълнят. Но в еврозоната би трябвало да имаме предвид, че за следващата година е важно подходът да бъде страна по страна и да се види как отделната държава членка изпълнява нашите изисквания. Разбира се, важни са и прогнозите е, знам, че в миналото е имало някои несъответствия, именно за това сега правим прогнози и за следващата година, но сме много предпазливи. Или се дава доста голям марш, или говорим и за варианта на песимиста и на оптимиста. Всъщност прогнозите вече няма да се представят от комисаря, както беше преди, а от генералния директор, който отговаря за това. Господин Люке. Господин председател, господин комисар, аз виждам, че вие непрекъснато говорите за гъвкавост, за гъвкаво прилагане на правилата. Мисля обаче, че тази реакция е погрешна. Е, правилата трябва да се прилагат съвсем стриктно. Има правила в ситуация, в която очаквахме нормален растеж и инфлация от, етва, от, от, около 2%. Ако дефи... границите на дефицита са 2% заложени тези граници в пакта, трябва да признаем, че в същото време имахме около 2% годишна инфлация. Значи от, от една страна имаме според правилата намаляване на на дълга с около 3%. Тоест, но, но в момента почти нямаме инфлация. Дългът не намалява чрез инфлацията, за това трябва да има нови правила. Във вашия доклад вие говорите за 4,1% дълг намален от 2011 година на 2014 година и казвате, че това е а, успех. Обаче, всъщност ситуацията не се подобрява. Имаме все, имаме всъщност акумулиране на дълга, така както го имахме и през 2011 година. Е, във Франция, например, има бюджетен дефицит повече от 4% и ако не се вземат мерки през следващите години, ще имаме акумулиране на дълга. Затова не би трябвало да се тълкуват гъвкаво правилата, а да се прилагат стриктно. Uh, um, uh, Първо, искам да припомня какво използваме, когато разглеждаме проектите за бюджет на държавите членки. Разгледахме дали БВП отговарят на пакта за стабилност и растеж и препоръките към конкретните държави членки, с които излязахме по-рано тази година. Що се отнася до държавите, които са част от превенцените мерки, където няма свръхдефицит, преценихме дали бюджетът всъщност спазва праговете, които са заложени за задлъжнялост 3%, които не, когато има ненамаляване. Когато бюджетната процедура отговаря на средносрочните цели, както каза комет, съветът в своите коментари тази година. Когато имаме свръх дефицит, разглеждаме дали проекто бюджета отговаря на пропоръките на съвета да се коригира този свръх дефицит. Това означава разглеждане на напредъка и намаляване на общия дефицит и дали са предприяти корективни действия посредством преразглеждане на бюджета и един анализ отдолу нагоре на бюджетния пакт и дискреционните мерки. Ще дадем а, допълнителни подробности по методологията, която използваме. А, Monsieur Luque, c'est que non, euh, je, je ne suis pas partisan. Също аз трябва да кажа, че със сигурност не защитавам някаква разюздана гъвкавост. Трябва да мислим за правилата. И като говорим за гъвкавост, както каза и комисарят Домбровски, ние нямаме предвид някаква нова гъвкавост, а това, което е заложено – при прозрачността и при позволеното от правилата. Нищо повече или по-малко. Имал съм възможност и друг път да кажа, че не съм за творческото тълкуване на правилата или унищожаването на пакта. Мисля, че пакта трябва да се прилага и тук е и ролята на комисията но разбира се, трябва да отчетем и националната ситуация в съответните държави и членки. Както каза и госпожа Ферейра, е необходимо да се разглеждат отделните държави, както и цялата еврозона. Иначе вече говорихме и за инвестициите, за това говори и председателя Юнкер, когато представи своя план за инвестиции. Комисар, Sie haben фраги Frage überhaupt nicht beantwortet. Überhaupt nicht. Господин комисар, Ви изобщо не отговорихте на въпроса ми. Изобщо не говорихте за инфлация. Мисля, че отговорих съвсем конкретно. Вие искахте да знаете дали сме за гъвкавостта, аз казах, че да, когато се зачитат правилата. Радвам се, че колегата Люке се притеснява от ниската инфлация. Трябва да повдигне въпроса пред Драги. Господин председател, нека ви запитам нещо. Аз отговарях за текста по санкциите. Вие всъщност отговаряхте за текста по санкциите. Трудна е вашата задача, но какво е правното основание за тази отсрочка до месец март в случая с Франция? Този уикенд, например, видях какво казва министъра на френската економика 2000 и трета година Франция е в процедура по свръхдефицит още от 2009 година. Как може да се каже, че всичко е въпрос на време? Как може да се оправдае едно такова решение? Дава се отсрочка на държава, която години наред не успява да изпълни поетите от самата нея ангажименти по отношение на дефицита. Също така, вие като че ли искате да превърнете комисията в някакъв вид ООН. Ние имаме общностната система. Маркос Вебер много добре обясни. Необходимо е да подсилим изпълнението на тези правила. Това е именно система на правила и на права. Нищо друго. Комисията може да има прекрасни намерения, но в крайна сметка вашите решения ще са нещо като решенията на ОНЕ за мира. Вижте, ако бяхте на мое място, сигурно щяхте да знаете, че това са решения вземани съвместно. Председателя Юнкер също е представил своето мнение Същевременно Ние не сме задължени като съвет на комисарите да ви уведомяваме за всичко. Не, вижте, аз не говорих за съвета на комисарите, госпожо Говард. Това е решение на заместник-председателя Домбровскис и на мен. А съветът на комисарите беше само уведомен но иначе решението е взето съвместно. След една много задълбочена дискусия. Защо го взехме? Ясно е, че говорихме и за възможното налагане на санкции. Ние не сме като ОНЕ, санкцията е пазитък, комисията е пазитъка на договорите и трябва да изпълнява тези договори. Не бяхме обаче сигурни, казвам сигурни, че за 2014 година и това са членове 68 и 69 от отговора, че през 2014 година не е изпълнено необходимото, тъй като до сега ние просто не мислим, че мерките са изпълнени, но не можем да бъдем сигурни. Представете си следната ситуация. Можем да подходим отдолу нагоре или отгоре надолу. Но имаме ниско инвестиране, примерно на местно ниво – ако са предприяти съответните мерки, трябва ли комисията да налага санкции? Ние не сме сигурни. Именно за това даваме тази кратка отсрочка от 3 месеца преди да вземем окончателното решение. Ние не сме ОНЕ. И това време не е загубено, както вече ви казах. Но ако се окаже, че съответните мерки през 2014 година не са били изпълнени, че структурните фондове за 2015 година не са достатъчни, че структурните реформи 2015 година са недостатъчни, тогава, разбира се, през март до година комисията ще изпълни своята отговорност, включително и при санкциите. Но правилата ще бъдат наложени много прецизно. Просто ние не можем да вземаме окончателно решение при липса на пълна сигурност. Нека добавя и още нещо, казвал съм го и преди. Така или иначе, санкцията винаги отразява някакъв неуспех – затова и ние не мечтаем да налагаме санкции. Тогава, когато налагаме санкции, ние не сме успели да убедим съответните държави членки. Иначе, ако трябва да се наложи санкцията, това ще бъде направено, но може ли да се избегне? Това винаги е по-добре. Господин председател, аз бях докладчик по санкциите. Интересуваме Защо при Франция и Италия нямате достатъчно данни, за всички останали държави членки имате данни? При другите държави членки наистина нямаме проблем с данните, те са достатъчно ясни, докато за Франция не са и вие също не разполагате с тези данни за 2014 година, защото никой не разполага за тях. Всичко трябваше да започне по-рано. Тези държави членки е трябвало да бъдат предупредени по-рано. Да, но комисията отговаря за това. Аз не искам да критикувам предходната комисия, но това е положението при Франция, Италия и Белгия. Господин Виегас, Ora, nós eh, não concordamos com o Pacto de Estabilidade, com todo o processo. Благодаря. Имайки предвид целият този процес на управление и европейския семестър, ние трябва да кажем, че за нас това е не спомага за многообразието и не обслужва специфичните нужди на отделните държави членки. Това всъщност е натиск върху суверенитета на държавите членки и правото им да решават освен това, тук има голяма асиметричност на властта през 2003-2004, когато Германия и Франция нарушиха правилата за дефицита, беше прекратен а, този пакт. другите държави в този момент бяха в процедура а, за свръхли. а, дефицит. 24 държави членки бяха по такава процедура за свръхдефицит и сега на ниво на еврото 11 от 17 не спазват правилата. И сега трябва да се попитаме какво се случва, къде е грешката, нормите ли са грешките, е, самите норми ли са грешките или пък в държавите, които не успяват да се справят с тези правила. Искам да ви припомня, че ние не сме съгласни с това, че трябва да приемем всички неолибералистичната економика и да задържим държавата да се подчини на тази а, система, без да има възможност да разработи своята система за економическо развитие. По доклада, който анализираме в а, момента, паези, а, извинете, държавите от еврозоната растат повече от тези, които са вътре. Те имат по-завишен държавен дълг. В същия доклад а, се казва също така, а, че ще се коригира този свръхдефицит 2014 година, като агрегирани суми. А, той беше по-нисък от 3% намалява задлъжнялостта. Та пред тези данни, заставайки се, питаме дали сме тръгнали по правилния път. Да, добре, ами тогава защо не расте пътя, не расте економиката, защо няма възстановяване на държавите ни? Продължава стагнацията. Има заплаха и от дефлация. Тези данни не заслужават ли да бъдат обмислени и обсъдени? Едно заключение, че всъщност проблема на економическата криза са бюджетните съкрещения, които наложихте. Трябва да се помисли сериозно за необходимостта да се направят по-гъвкави нормите в пакта, особено що се отнася до публичните инвестиции. Инвестиции не е ли възможност да се създадат а, такива норми, че публичните инвестиции да излизат извън изчисленията за този дефицит. Така националните държави ще могат да участват активно в процеса на инвестиране. Така че въпросът е, вместо да продължаваме, вместо да настояваме, да се прилагат тези финансово-инженерски термини, които използва комисията? Как, не може ли нещо друго да направим? Не трябва ли да дадем тласък на публичните инвестиции вътре в пакта, за да могат те да ни насочат към едно национално развитие. Ще бъда кратък. Тъй като няма много време, освен това вече беше изразено несъгласие с това, което казвам. Като европейски комисар аз се придържам към правилата по пакта, такива каквито са. Може някои а, дисбаланси да бъдат намалени. Освен това съм убеден, че публичният дефицит трябва да се поеме като товар от всички, защото това отслабва економиката. При гъвкавостта също бих казал това, което съм казвал вече много пъти. Това е гъвкавост в рамките на правилата, а не някакво интересно и необичайно тълкуване. Точно това беше мотива и за плана, представен от господин Юнкер мината седмица. Също времено някои от държавите членки могат да допринесат за този стратегически план, но дори да го направят, това няма да се вземе под внимание при изчисляването на дълга. Благодаря за зелените Ернест Уртасума. Е, Господин комисар, интересуваме прегледа на испанския бюджет, е, защото ние искаме да намалим дефицита с 4 пункта. Това доведе до голяма паника по-скоро ме интересува какво може да се направи, като се има предвид дълбоката социална криза в моята страна. Такова решение ми се струва безотговорно. В Испания вече има 700 000 домакинства с нулев доход. Освен това, 50% от безработните вече нямат право на никакви помощи. И Испания се опитва да се бори с безработицата, но бюджета за заетост е спадна с 34% през последните години. Защо тогава да намаляваме дефицита с още 0,4%? Вие давате ли си сметка за социалните последици и социалното развитие на Испания през последното три месече и растежа ни е още по-малък от предходното? Както и вие казахте, господин комисар, има известна гъвкавост. Тя трябва да бъде прилагана. Но искам да знам и вашето мнение за фискалната реформа на испанското правителство, намаляване с 9 милиарда, което се предвижда там. И накрая по плана Юнкер въпросът ми е много конкретен – Е, господин Юнкер каза, че вноските на държавите членки не се вземат предвид при изчисленията. Може ли тези вноски да бъдат не капиталови, а изкупуване на облигации на ЕИБ? На първо място за испанския бюджет Испания е една от държавите, с която продължаваме да разговаряме. Има риск за неизпълнение на правилата на пакта. Знаете, че Испания също така закъснява при коригирането на свръхдефицита. За 2014 година мисля, че ще бъде изпълнена поставената цел като съотношение към БВП. За 2015 година трябва да се вземат още мерки, е, за да се стигне до заветната цел като процент от БВП. Но така или иначе в, испанската, в Испания имаме едно разминаване в сметките с 6%. Затова продължаваме да водим разговори с тях. От структурна гледна точка Испания предвижда наистина намаляване на данъчното облагане и разходите за труд. В този дух ние продължаваме да водим диалог с държавата ако е необходимо, ще бъдат взети и допълнителни мерки за изпълнението на нашите препоръки, които дават отсрочка до 2016 година. Но ние винаги се опитваме да разговаряме конструктивно. Не смятаме, че има някакви проблеми при тези контакти, не ги виждаме и в бъдеще. А по втория въпрос, който поставихте, доколкото знам, става дума за капиталово участие в стратегическия план. Ако ми позволите, вие не ми отговорихте за фискалната реформа на нашето правителство. В становището за представения бюджет – има определени постановки и вие знаете ли, че при приходната част испанското правителство предвижда съкръщение с 9 милиарда. Вижте, зависи за какво говорим. Комисията има за цел следването на общите правила – не става дума да, за това да държим за ръка отделните държави. Ние просто им даваме средствата. Но не мога да коментирам конкретни мерки и реформи в държавите членки. Това е вътрешна политика. За СПД Марко Вали. Благодаря, господин председателю. Има големи критики към методологията на комисията за евентуалното БВП и Output Gap. Те са изключително важни за корекциите на бюджетите, което разбира се е записано в правилата за економическото управление. Става дума за влияние върху поведението на правителството. Има голяма несигурност по БВП, когато си има предвид кризата – това може да се види също така в неясните прогнози за Output Gap. Три пъти бе преразгледана прогнозата за Италия 2010-2013. Освен това, преценката за Output Gap е различна при различните институции. Минус 3,6% беше при нас, а при други беше около 1%. Смятате ли, че тази методология е устаряла и тя може да изкриви анализа на бюджетните планове на държавите членки? Said, the, the a... Както казах, методологията трябва да е точна, има различни начини да се направи това. В бъдеще ще я завършим, но ако се върна на Италия, защото това е въпросът, който задавате. БВП на Италия, извинете, няма да спази а, дефицита на Италия, плана за стабилност и растеж. Трябваше да бъде намален а, този дефицит на 2,6, което е 0,3% пункта структурно подобрение през 2014. В контекста, който ни е известен, липса на растеж, знаем какви са трудностите преди Италия, имате голям output gap, страната е в рецесия вече няколко години. Взимаме това предвид, когато обсъждаме с Италия какви са възможностите и да намали този гяп. Минимално подобрение от 0,1%, 2015 се очаква. Фискалните усилия също са под изискванията за напредък към НТО и под изискванията за преходния период. Знаем обаче, че това е много трудно. Така вървят преговорите ни с Италия. Ще преразгледаме положението през март 2015 след одобряване на бюджетното законодателство и е, програмите за структурни реформи. Подходът на комисията трябва да вземе предвид тези трудности. Thank you, uh, on the point. Благодаря. По структурния дефицит новия председател а, на Европейския консултативен съвет по статистическо управление, извинете, съвет по статистическо управление, говори по този въпрос. Of... Той ще ни обясни по-конкретно как, е, каква е методологията за изчисление така че ще се върнем на тази тема отново. is a relevant one as far as the structural deficit has such an important role in the Структурният дефицит е, всъщност е, винаги играе изключително важна роля в пакта за стабилност. Е, следващия оратор. Да. Благодаря. Държавите членки преди в съвета можеха да се противопоставят на санкции, така да блокират мерки от комисията. Но сега това вече е по-трудно възможно. Санкциите се прилагат автоматично, ако няма квалифицирано мнозинство. Така комисията има повече възможност за влияние и вие казахте, че ще въведете, ето, например, този тримесечен срок за допълнителни информации от страна на страни, които не са ги подали на време. В същото време обаче казахте, че искате да прилагате и да тълкувате правилата по-строго. Въпросът ми е какво смятате, как смятате да тълкувате правилата по-строго, особено по отношение на санкции, когато става дума за нарушение на пакта за стабилност и растеж. И на второ място, ролята на парламента в рамките на макроекономическите условия. Според мен ние имаме малко влияние. Комисията прави своите анализи, своите оценки, държавите членки трябва да се аргументират, а пък Европейския парламент няма никаква роля тук. Моята въпрос е каква е ролята според вас в бъдеще, за бъдеще на Европейския парламент тук. Благодаря ви. Вие обяснихте подхода на комисията през следващите месеци. Да, аз ви казах, че има някои закъснения, обясних и на какво се дължат. Но имайте предвид, че ние по никакъв начин не сме самодоволни и ще продължим с диалога. И трябва просто да установим дали през 2014 година държавата членка е изпълнила съответните необходими мерки и дали трябва да се направят допълнителни усилия. Трябва да се провери дали структурните реформи са били достатъчни за постигане на целите за различните страни. Но при Франция трябва да видим дали това е под 0,5% от БВП, що се отнася до разликата между реален и потенциален БВП. Но така или иначе е необходимо економиката да стане по-динамична и да доведе до по-голям растеж. Ясно е, че това е от ключово значение за устойчивото ползване на публичните финанси. По това ще работим през едните месеци. А постигнатите резултати се оценяват от гледна точка на ефективното действие на структурните реформи. Разбира се, ние бихме искали да стигнем до напредък, до положителни решения, но не е изключено да стигнем и до санкции Нищо не е изключено, комисията ще изпълни всички свои отговорности. А за парламента ще продължим да работим отново заедно по економическото управление. пакета, шест пакета. Ние ще продължим и да подобряваме нашето сътрудничество. E Благодаря. А сега докладчикът в сянка от НП, господин Деланге. Госпожа Деланге. Благодаря. Искам да благодаря и на комисаря за, може би, малко закъснялото, закъснелия отговор на въпроса, който зададох преди няколко месеца. По време на вашето изслушване аз ви попитах, правейки препратка към фермата за животно и е, това произведение, в което се казва, че някои животни са по-равни от други животни, вие казахте, че не, така няма да бъде в комисията. Но казахте на, госпожа, на господин Колах, че е, Срокът от три месеца за тези три държави е необходим, защото инфор... липсва информация, но явно различни правила въжат за по-малките държави членки и други въжат за по-големите държави членки. Е, господин Фербер ви зададе въпрос, вие не отговорихте точно, защото защо 2014 е, година да е по-сложна? Давате ни противоречиви е, сигнали, вие правите това, което правите предишната комисия, казахте, казвате, че тази комисия ще е различна. Е, правилата са си правила, е, ролята на комисията си остава същата. Държави членки трябва да подават информацията на време. Вие всъщност казвате, че тъй като 2014 година е била по-сложна година, е, не сте получили съответните информации. Така че а, давате противоречиви сигнали. Мисля, че буди загриженост начина по който се третират едни държави и други държави. Това исках да подчертая. Вие може би не харесвате факта, че аз говоря направо, но искам конкретен отговор на моя конкретен въпрос, който зададох преди. Сега, за съобщението на доброто финансово управление. Вие казвате, че или нещата се подобряват, или че не сте имали време за оценка и че някои правила се остават същите, каквито при нормалните економически времена. Аз съм съгласна, че екзистенциалната криза в Европейския съюз, а както казваше господин Ван Ромпой, е, че кризата е обминала, аз не знам, аз не съм много сигурна. Дали сме се върнали към нормалните времена, това е също а, малко спорно. Ние направихме тази рамка, защото именно се намираме в а, екстремна ситуация. Би трябвало а, предишните колеги също говориха за 5 минути. Аз ще, ще побързам, трябва да го кажа обаче. Е, би трябвало да имаме точен анализ на шестопакета и пакета, защото в крайна сметка пакта за стабилност и растеж е въпрос на доверие, това каза Драги. И гъвкавостта тук не би трябвало да е параван за това, че съществуват нередности. И така за гъвкавостта. Какви, гъвка, какви инструменти за гъвкавост вие използвахте при Франция и Италия? И на следващо място смятате ли, че има нужда от повече гъвкавост? Председателят прекъсва. Вие правите казва председателя цяла реч. Вие решихте да направите цяла реч реч. Благодаря ви за вашата позиция. Добре казва депутатката. Разбирам, че не ви харесва това, което казвам. А следващият оратор, Първан Шперес. Господин председател, аз искам да получа конкретен отговор на конкретния си въпрос. Говорим за прегледа на растежа Комисията би трябвало да използва такива инструменти, според мен, по-интелигентно. Не става дума за преглед, а по-скоро за инструмент. Интересуваме по какъв начин предложения от вас текст може да ни помогне, за да има гъвкавост и да се коригира елемента на економическо управление, който си остава несъвършен. След това по самите правила госпожа Ферейра ви напомни за съществуващите разпоредби. Те позволяват при извънредни обстоятелства на държавите членки да се даде отсрочка – Когато представяхте своето виждане за гъвкавост, вие споменахте и тези извънредни обстоятелства. Мисля, че ние можем да отидем и по-далеч, да направим оценка на прегледа на годишния растеж, да се разгледа възможно по-ефикасния график и да се обсъди, както го направихме и вчера, когато обсъждахме председателя на СГАП, да говорим за потенциалния растеж. Но така или иначе, по пакета от 26 предложения, вие казахте, че всъщност правилата не са изпитвани при нормални економически обстоятелства. На мен ми се струва обаче, че това не е оправдание за новия инструмент на комисията плана за инвестиции. Същевременно вие представихте своята оценка, но не знам защо комисията не се вслушва в съветите на парламента и в волята на съвета. Аз мисля, че всеки имаше право на 5 минути, като тези 5 минути включват и въпроса и отговора. Но така или иначе, не, ние не сме измислили нови правила. Не става дума за Европа на две скорости и пак ще го кажа, комисията си е свърши работата и преди не искам да я критикувам. Но, от друга страна, недостатъчно са обсъдени мерките с тези конкретни правителства. Това се опитвам да ви обясня. Нищо друго. Но това е отсрочка само с няколко месеца. Не става дума за заобикаляне на правилата или Европа на две скорости. Не. Комисията взема своите решения напълно последователно и съвместно. Тук не може да се говори за някакви политически пристрастия. Ние работим заедно, решаваме заедно, в случая с комисаря Домбровскис. Същевременно аз вече обясних че ние трябва да бъдем амбициозни, но трябва да имаме реална представа и за лимита, до който можем да стигнем при растежа. А за извънредните обстоятелства ще кажа това, което казах и при въпроса на госпожа Ферейра. Възможно е при изчисляванията да се отразят тези индивидуални проблеми. Мисля, че в момента се разглеждат два възможни метода. Резултатите не винаги са едни и същи, така че има какво още да се прави и при изчисленията. Но иначе, пак ви казвам, решенията се вземат заедно и по третия въпрос, госпожо Бере, ще бъда много кратък. Ние сме разговаряли с всички вас. Подходът на комисията е подход на два етапа. Започваме от нещо много конкретно, но сме готови да бъдем и по-амбициозни в бъдеще както и бихме искали наистина парламента да има една по-активна роля, но сме готови да работим с докладчиците, докладчиците в сянка и да стигнем и по-далеч. Uh, uh, Благодаря. Господин Русати. Нека ще започна там, където госпожа Голар и госпожа Деланге свършиха. Смятам, че наистина е важно. Трябва да предотвратим впечатлението, че комисията прилага двойни стандарти. Трябва да сме много ясни в нашите критерии, които използваме при вземането на решение за отлагане на крайната оценка за трите страни. Достатъчно ли е за държава членка да не, да не предостави всичката информация, за да получи допълнително време. Или пък вие просто използвахте и други критерии. Искаме да сме ясни, просто за да разсеем всички съмнения относно тази процедура. И на второ място, вторият ми въпрос за системата на економическо управление – Става дума за координацията. В финансовата част на разпоредбите се казва, че държавите членки трябва да прилагат корективния механизъм в своето национално законодателство, така че те да действат в съответствие с финансовите правила. Особено когато имат е, свръхдефицит. Въпросът ми е, как оценявате този механизъм? Той работи вече от миналата година. Какви са вашите оценки? Смятате ли, че, те, че механизмът работи ефективно? И какъв е статуса на приложение, докъде е стигнало приложението на този механизъм в държавите членки? Пак искам да бъда пределно ясен и конкретен. Защо стигнахме до такова решение? Ние всъщност не говорим за закъснение, по-скоро се дава отсрочка. Още малко време, е, за да проверим три параметра. Параметри дали е изпълнено необходимото за 2014 година, дали има достатъчно структурни фондове за 2015 година, дали структурните реформи ще променят съответните економически и финансови показатели е, за страните, които са предмет на тези допълнителни разговори. Мисля, че и предходната и сегашната комисия работиха много добре по този въпрос. Усилията на комисията Барозо сега се поемат от комисията на господин Юнкер. Ще кажа, че има само едно нещо, което е малко по-сложно и за самия комисар Домбровскис. Така или иначе, Бюджетите могат да се връщат, когато има сериозно неизпълнение, но аз мога да ви уверя, че господин Домбровски и аз самият всъщност работим по този въпрос още от месец септември – защото искаме да се води диалог, да има конкретно поети ангажименти, но тук няма двоен стандарт, няма Европа на две скорости. През март ние ще представим своето решение с всички аргументи за него. Но така или иначе Нека бъда ясен. Не става дума за специални мерки за специалните страни. Ние искаме да постъпим по възможно най-умния начин и да стигнем до желаните резултати. Защото ако е необходимо, ще се намесим с санкции, ако е заплашен принципа на пакта също, но аз ви уверявам, че е по-добре до тези резултати да се стигне чрез необходимите реформи и диалога, а не чрез отрицателни по въздействието си инструменти. Всичко това ще бъде включено в нашата оценка по економическото управление. Но имайте предвид, че това са някои нови инструменти, по които още не мога да дам окончателно своето мнение. Удо Булман. Господин Булман. Господин председател, господин комисар, Искам да задам един въпрос и да направя един коментар. Коментарът ми е, че в Европа има две проблемни групи. Най-напред имаме идеолозите. Това са тези, които независимо от економическата действителност, независимо дали вали, дали грее слънце, е, те имат своите принципи и казват, трябва да има съкръщение, независимо как, каква е економиката. Има такива хора в моята страна, в други страни, има ги и във вашата генерална дирекция, има ги и в Португалия, и в други страни, които още не са се извинили за това, че намалиха продуктивността в тези страни. И има другите хора, които не искат модернизация, които никога не са искали да правят нещо ново, искат да си правят каквото са си свикнали. Тоест да, да си има. Да, да, т.е. да си има националните прерогативи. Тези две проблемни групи – от тях, на тяхна основа процъфтява десния радикализъм в Европа. И аз искам да попитам, защо не с вашата помощ не се върнем към старата математика, към езика на числата? Те са съвсем ясни и да не, защо да не се, изпра, да не се направи едно изследване до март. Нека се направят изчисления на базата на економическите данни, които очакваме. Т.е. да се е, изчисли развитието на всяка държава членка. Всеки евро... Е, да се изчислят кумулативните ефекти на държавите членки. Още нещо. Всяка държава инвестира определени суми и да се изчисли на базата на тези инвестиции какви ще са резултатите от структурните реформи и да се видят там кумулативните ефекти и да се види още едно изследване, какво ще се случи, ако няма никакви мерки, ако нищо не се направи. Да се направи сравнение между тези цифри, между тези прогнози, след което ще знаем къде сме ние, какви са нашите идеологии, какво трябва да направим и какви мерки да предприемем за намаляване на а, дълговете, на дефицита и как да поощрим растежа. Бих ви помолил да използвате вашите ресурси. Смятам, че те са достатъчни в комисията. Така ще може да, да започнем наново за 2015 година. Je, ne peux pas euh, ici exprimer des préférences idéologiques. Аз нямам идеологически пристрастия. Ясно е, че принципно генерална дирекция, за която отговарям, може да работи и по по-широки макроекономически въпроси. Това е една хипотеза. Thank you. Next speaker, Alain Lamassoure. Merci, Алан Ламасур, благодаря господин председател, господин комисар. Предполагам, че правилно разбрах вашите отговори на многото въпроси въпроси, свързани с опасността някои държави членки да се третират различно. Имам собствени страхове, обаче преди 11 години беше въведена мастрихската система с свръхдефицита и така нататък. Тя се провали с гръм и трясък, защото Германия и Франция се оказаха проблемни. за това, като че ли почти случайно, тези две държави не бяха и санкционирани. От тогава насам имаме различни мерки за дисциплиниране, имаме европейския семестър и какво ли не още, но аз се боя, че политическите пречки, които бяха преди 11 години, съществуват и днес. И наистина се прилага принципът too big to fail – как това беше при банките, а при държавите членки too big to be blamed, твърде голяма, за да и се сърдим. Ето, това включва дори и Испания, ми се струва. Нека ви напомня какво казва колегата, но ето като вземем Италия, вече това е голяма държава и като че ли тук се излиза извън механизма за стабилност. Трите най-големи държави на еврозоната Италия, Франция и Германия никога няма да бъдат санкционирани. И ясно е, че на практика ние се страхуваме от събуждането на пазара. Някак си, когато става дума за Гърция и други държави, нямаме нищо против. Но ми се струва, че това е крещящо неравенство. Тъй като определени държави се оказват твърде важни политически, за да бъдат санкционирани, и това води до недоверие в системата. Благодаря ви, господин Ламасур. Пак ще кажа, че това не е така. Със сигурност не можем да правим сравнения с 2003-2004 година, защото тогава механизмът не е съществуващ. Че нека обясня конкретната мотивировка. Аз вече го направих. Обясних защо даваме тези няколко месеца, защо водим конструктивен диалог по реформите. Ако реформите не са изпълнени, тогава комисията ще изпълни своята отговорност. Не следваме принципа too big to be blamed или твърде голям, за да му, му се сърдим. В това, което вие казвате, има известно противоречие. Всъщност, ако бяхме наложили санкции с техните драматични последствия за пазарите или еврозоната, тогава щеше да се мисли доколко този механизъм е отдачен. Но така или иначе, винаги трябва да се мисли и за последствията. На второ място съществува следния парадокс – Наистина има няколко държави, една от тях вие познавате много добре, господин Ламасур, с проблеми. Всъщност обаче ние сме по-строги към Франция, Италия и Белгия, отколкото към останалите. Има седем, а не три държави с риск от неизпълнение. Но така или иначе, ние се отнасяме много строго към Франция, Италия и Белгия, Искаме да видим доколко е изпълнено необходимото. Знам, че става дума и за доверие. Доверие в пакта, доверие в комисията. Разбира се, че си давам сметка за това, но ние ще изпълним своето отговор. Thank you, Alfred Sand. Благодаря, Алфред Сант. Благодаря. Господин комисар, от една страна, вие казвате, че Европа има нужда от повече инвестиции, има нужда от публични и частни инвестиции. Два пакета и шесто пакета трябва да намалят дефицита. И това в ситуация, когато публичните сметки са изчисляване на база парични потоци. Но инвестициите намаляват от година на година. Така че вашата система не преследва приоритетите за поощряване на инвестиции. Моят въпрос е как ще се увеличат инвестициите на второ място – за препоръките за държавите членки, ние познаваме техническите критерии на комисията и въпреки това при оценката има субективни фактори. Въпросът си остава ще има ли позиция на комисията за еврозоната или ще има позиции, които ще са специфични за отделните държави членки, защото има разлика в дългосрочна перспектива между а, националните интереси, оценени от националните правителства и националните интереси и интересите на еврозоната от страна на комисията. Това е един по-общ въпрос. Uh, Mr. Zonda, I, I, I frankly see no um, between... Тук не виждам противоречие при приложението на правилата и при плана за инвестиции. Както казах, аз, господин Добровски и госпожа Тайсен, ви представихме годишно, годишния обзор за растежа и там имаме три компонента. Най-напред фискалната консолидация, която преследваме на второ място структурните реформи, които трябва да се случат и на следващо място инвестиционния план, плана за инвестиции, които, които три елемента се взаимодопълват. Те са абсолютно задължителни. Фискалната консолидация е задължителна. И повтарям, държави членки които имат повече дефицити и дългове, това не е продуктивно за тях. Ако погледнем компонентите на публичните разходи, ще видим, че при тези, при подобни разходи инвестиции са изключително необходими. Фондът базира, се базира на, на гаранции от бюджета и също така на капитал от инвестиционната банка, както и от вноски от държавите членки, които няма да се изчисляват при изчисляването на дефицита или на дълга на държавите членки. Това е общия подход. И мисля, че това е по-добър подход, защото е по-осъвместен, по-съгласуван с оглед на решенията, които трябва да вземем за излизане на кризата. Затова направихме и тази комбинация между растеж, увеличаване на а, работните места и намаляване на бедността. Искам да повторя че чрез анализа на бюджета и макроекономическата ситуация анализирахме достъпа до кредити, видяхме, че има нужда от промени, има нужда от по-добри координации между економическите политики и при някои държави трябва да видим как фискалните капацитет може да се използва за увеличаване на публични и частни инвестиции. Благодаря Кутмар Акмар като последен оратор. Благодаря. Много неща се казаха. Има много становища за дефицита, за дефицитите. Зная, че има различни становища. Някои колеги говорят за полит политици, които следват определени доктрини, други говорят за прагматично ориентирани политици. Смятам, че трябва да се ориентираме по а, действителността. Ето, например, когато Германия и Франция накърниха условията на пакта за стабилност, а, имахме увеличаване на дефицитите, липса на пари. И за това сега говорим за стабилна политика, говорим за консолидирани бюджети, бюджети, които обаче доведеха до дефицити и не доведоха до економика, до економии, доведоха до стагнация. И какво виждаме днес? Виждаме, че екстремизът надига глава и той надига глава в е, страни с голям дефицит. Е, тук опираме до надежността на пакта за стабилност. Много хора казват, че дефицитите е, трябва да си останат, защото економиката така ще може да <clears throat> а получи повече стимули за развитие. Но как виждате и вие тази ситуация, ситуацията с дефицитите? Защото ние искахме пакта за стабилност, за да може да контролираме дефицитите. А в момента виждаме, че инвестициите за етоста намаляват. Растежа не се случва. Смятате ли, Каква е според вас ролята на дефицитите? Мислите ли, че намаляването на дефицита ще помогне на някои страни да постигнат растежа, към който се стремят от толкова време? Или пък смятате, че дефицитите са проблем за економиката? И на второ място, ако няма наказание, ако няма санкции за тези страни, които получиха допълнително допълнителен срок да подадат своите данни, ако няма санкции, смятате ли, че това би накърнило достоверността на пакта за стабилност, защото доверието в пакта за стабилност е важен, важно за всички нас, важно е за инвестициите. И така, как виждате надежността и дефицитите? Благодаря. Това е една възможност да повторя едно послание, което отправям от началото на дискусията. Комисията не може да има доктрина, тя прилага правила и го прави прагматично. Това се опитваме да направим. Нека сме наясно. Аз вярвам в намаляване на дефицита. Наистина вярвам, че дефицита и злословността не са решение за една конкурентоспособна економика. Те са врагът на економиката. И когато една економика има повече задлъжнялост от дефицит, тя е по-слаба и тези ресурси, които се използват за да се плащат публичните дългове, се губят и не се инвестират в економиката. Така мисля аз. Знам, че в някои държави се намали дефицита, но това не е достатъчно, така че трябва да ги поведем към по-силни резултати. Не сме в процес на нови отлагания имаме просто 3 повече 3 месеца, за да разгледаме положението с 3 държави. Това ще направим отново не самодоволно. За наказанията. И с това ще приключа. Аз съм убеден в следното. Каква е целта на Съюза? да има повече реформи, необходими реформи за намаляване на дефицита и по-конкурентоспособна економика. Ако можем да избегнем санкциите, с този резултат, това винаги ще е по-добрия вариант. Но, ако е необходимо да се предприемат мерки, включително и наказателни, защото диалогът не е довел до полагането на необходимите усилия и направата на съответните реформи, то тогава ще предприемем мерки. Това ще е подходът ни, заедно с господин Домбровски в рамките на комисията. Благодаря. А резултатите от диалогите, диалозите до момента, последните 2-3 години, ако те бяха окончателни, нямаше да има нужда от допълнително време, за да го обсъждаме. Бяхме сигурни, че ще са необходими мерки, щяхме да сме предприели мерки. Не бяхме абсолютно сигурни, че се отговаря на условията и затова взехме това решение. Мисля, че си струваше. Thank you to Commissioner Moscow. Благодаря на комисаря Московиси, благодаря на колегите. Мисля, че бе е много оживен и интересен нашия диалог. Комисията търси обща позиция за прилагане на стратегията си. Uh, and confront, uh, we should confront among ourselves deeply uh, on the basis... Трябва да говорим uh, и следващи пъти по-съдълбочени на базата на този диалог и някои факти, които не бива да забравяме. Един от тях е, че не се намираме в ситуацията, в която бяхме 2003-та, благодарение на парламента. Къде е господин Деланге? Доклада на Върнал Кол, а, пети член, пакта за стабилност. Там се говореше за структурни реформи, извънредни обстоятелства. Нашите предшественици не казаха коя процедура ще се калкулира бюджетното въздействие на реформите, за да се види дали може да има отклонение. Ето това е задачата ни за новата комисия. Това е незавършена работа, която започна с предишният, предишната комисия и доклада Вортман Кол. Е, ситуацията е различна от тази 2003. Трудно е да се сравняват нещата, когато правното основание е различно. И още нещо. Не бива да забравяме, че седем държави евентуално са в риск от е, несъответствие. Три от тях потенциално имат нужда от допълнителни стъпки. Те могат да се оплачат, че по-зле са ги третирали от другите четири, които също са в риск, но не са под специален надзор. Така че ние се намираме на нов етап. Трябва да помислим на базата на казаното от комисията Новата макроекономическа стратегия е иллюстрирана тази сутрин от тримата комисари. Благодаря, господин Московиси. Благодаря, колеги. Продължаваме с последната точка от е, дневния си ред. For which I have to uh, complain, apologize, but complain... Трябва да се извиня, да се оплача на службите на парламента, защото парламентът няма да може да предостави превод за последния час от нас, независимо от това, че е предвидено така от началото до 12.30, така че продължаваме по делегираните актове. For our activity, because we consider delegated act uh, uh, the role of the, of, of the parliament, the delegated act, as a crucial one. Uh, so we, are, we decided to enhance our uh,